ще бъде и син такъв, защото е, синьо без, е, зелено без синьо е, се превръща в жълто. Е, работя е, с работим за, е, е, готвим се за успешно заседание на подписалите, на участващите страни по бил в следващия е, тесен. Е, благодаря ви отново за вниманието. Благодаря е, ви, господин комисар Синкевичус. Това е е, става дума за е, резолюцията, която е внесена от е, съответния брой депутати. Приключваме депутата по тази точка. Сега минаваме на дейностите на Европейския омбудсман 2018 година. Доклад на колегата ни Петър Яр. Е, трябва да ви е, кажа, че може да използвате електронната система за спонтанни изказвания и за, е, сини, за, и за синя карта. Списъците са пред пленарна зала. Сега давам думата на докладчица Петър Яр. Благодаря, господин председател. Много интензивно обсъждахме този е, въпрос е, тази е, седмица, че именно европейските резолюции трябва да бъдат близки до гражданите. Това е целта и на конвента, който смятаме да проведем, целта на който е да доближим нашата работа до интересите и проблемите на гражданите. Е, е, разбира се, имаме една институция, която е близо, стои близо до гражданите, е, но с представители на гражданството човек може чрез нея пряко да, да осъществи контакт, може да се окаже, да, да в писмена форма да отправи е, съответното си запитване. Е, това е, е омбудсмана. Омбудсмана понякога а, е, трябва е, тъй, целта на а, е, неговата, неговата функция да а, защитава интересите на гражданите пред а, европейските институции. Това понякога води до сблъсъци с институциите. Аз желая, благодаря на а, Емилио Райли за а, работата, която свърши. А, тя успя да а, така успешно да а, преодолее този шпагат, е, този конфликт понякога между интереси на гражданите и е, институциите е, наистина, разбира се, винаги има място за и възможност за подобряване на дейността на омбудсмана в полза на гражданите. Парламента оказваше подкрепа на, не, на омбудсмана в нейната дейност. Е, не винаги получаваше такава от е, съвета, но е, мисля, че в а, ние трябва да водим в това отношение, да даваме пример на съвета, да а, Важно е да, е, както казах, да приближим дейността си е, и е, всичко, което правим до гражданите. Работата на омбудсмана не е да бъде изкусен дипломат, а всъщност да внимава за това да се спазват стандартите на представителната демокрация и принципите на демокрацията. С докладчите в Сянка изготвихме един добър доклад, погрижихме се той да бъде деполитизиран, за да стигне до съзнанието на по-широк кръг адресати. 100 е, беше прият е, с добро мнозинство е, резолюцията, което е добър знак за работата между отделните комисии и между парламента и омбудсмена. Пожелавам си в този дух да продължим да работим и тези година. Благодаря на колегата Яр. Сега давам думата на омбудсмана госпожа Орейли. Uh, Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Благодаря на господин Яр и на докладчиците в Сянка за работата, която свършихте по този доклад. За мен винаги е огромно удоволствие да представя доклада за годишната дейност на нашата служба пред парламента. Тази година обаче е особено важна, защото представям своята работа пред нов парламент с много нови членове, които наскоро гласуваха доверие на моята работа, като ме преизбраха за втори мандат. Радвам се на вашето доверие, ще го оправдая. Искам да приветствам присъствието на комисар Шефкович на това заседание. Пожелавам добър мандат на Европейската комисия. Тяхната работа е важна не само за Европа, но и за много извън нашите граници. Уважаеми членове на Европейския парламент, аз съм моста между гражданите и европейската администрация, там където се виждат проблемите и оплакванията. Идват оплаквания от частни лица, от неправителствени организации и дори от членове на Европейския парламент. Ние работим не само в основа на принципите на европейското законодателство, но и на добрата администрация – за да помогнем на гражданите, които понякога срещат технократични предизвикателства и им, на които им се струва, че администрацията е далече. Опитваме се понякога да помогнем на тези, които нямат много власт и се оплакват пред могъщите институции. През 2019 продължих работата си и това не е защото администрацията намали стандарта на своята работа, но много повече хора разбраха, че съществува нашата служба и разбраха какво сме постигнали и какво можем да постигнем. Благодаря на европейски институции и органи за сътрудничеството. В повечето случаи работехме в изключително добро сътрудничество с администрацията и е много важно това да бъде споменато. Да, аз набелязвам проблеми. Това е моята работа, но също така отбелязвам и добрата работа на европейските служители и публично и непрекъснато я оценявам, защото има една схема, която оценява работата на европейската администрация и показва добрите практики. През последните години най-много сме имали запитвания във връзка с принципите за прозрачност – много рядко съм се възползвала от една от специалните си правомощия специален, да, да изпратя специален доклад до Европейския парламент. За втори път е това го правя. През 2013 година аз казах през парламента, че това трябва да се използва много рядко. Само при сериозни случаи, в които имаме бездействие на институция след препоръка на омбудсмана. Специалният доклад ставаше въпрос за отчетността на съвета, най-вече при липсата на прозрачност от страна на работата на съвета при съставяне на европейско законодателство. Гражданите трябва да знаят по какъв начин техните правителства дават своя принос към оформянето на европейското законодателство. Националните министри замъгляват своята роля в, в създаването на законодателство, което има значение на национално ниво. Аз получих много голяма подкрепа, въпреки че се срещнах и с известна опозиция от страна на някои големи държави членки. В момента 10 държави членки и надявам се настоящото председателство и следващото германско председателство ще е, се разгледа този въпрос, който е свързан с демокрацията и легитимността на европейската демокрация. Ние имаме 96 служби и работим заедно с комисията по петиции. Имахме годишна конференция през месец април в Брюксел. Аз наистина много благодаря за професионалната подкрепа на парламента, за да бъде това събитие огромен успех. В началото на новия ми петгодишен мандат е много важно да се разгледа каква ще бъде ролята на моята институция в архитектурата на Европейския съюз след 2020 година. Ако комисията фон дер Лайен ще бъде геополитическа комисия, която ще се занимава много с въпросите на миграцията, защитата и работа по климатичната криза, то ние ще наблюдаваме тяхната работа. Европейския парламент, разбира се, ще следи за демократичността, а ние от офиса на омбудсмана ще разглеждаме и демократичността на европейските институции, кои, нещо, което се случва на място. Независимо дали става въпрос за Фронтекс и връщане на мигранти, независимо дали става въпрос за интервюта на мигранти, независимо дали става въпрос за това каква технология се закупува за защита. Всички тези неща са предизвикателство и омбудсмана също трябва да се адаптира, за да може да следи всичко. Истината обаче е, че ние получаваме рекорден брой оплаквания и работим по все по-сложни случаи. Липсата на ресурси в моя офис, в моята служба, вече беше призната от страна на парламента като част от прегледа на работа на омбудсмана и условията, при които ние работим. Надявам се, че това ще бъде обсъдено и поисках да бъде обсъдено с вас и с комисията. Надявам се, че ще намерим начин да продължим да работим напред. В интерес на всички е службата на омбудсмана да е напълно екипирана, напълно оборудвана с хора и ресурси, за да работи и за да можем да отговорим на очакването на европейските граждани в новата геополитическа ситуация. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Райли. Сега от името на комисията, комисаря Шефкович има думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми Много се радвам, че съм тук тази вечер и имам възможността да обсъждам с вас годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман и дейността на Комисията по петициите. Най-напред искам да поздравя докладчика Яр, координаторите и членовете на Комисията по петициите. Като всяка година този доклад предоставя на всички агенции, институции, офиси а, обзор на дейностите, които за тях са важни. Що се отнася до комисията, искам да ви уверя, че ние държим на, добрите взаим... на добрата комуникация с гражданите, фирмите. Това е всъщност на част от нашата работа и отдаваме голямо значение на качеството на тези отношения. Комисията държи на независимостта, прозрачността, отчетността и ефективността и се стреми да реализира на практика правото на гражданите на добра администрация. Сътрудничество с омбудсмана има ключово значение тук, тъй като две трети от дейността на омбудсмана а, са били свързани през 2018 година с дейността на комисията. Ние всяка година комисията изразява съгласие с предложенията на омбудсмана, било то предложение за подобряване или препоръка. Предложенията, препоръките се отнасят много, се приемат много сериозно от комисията. В крайна сметка, само 6% от запитванията водят до, до заключение за лоша администрация. В повечето случаи омбудсмана приключва случая без заключение и констатации за лоша администрация, било тъй като не е имало е, умисъл за лоша администрация, било защото са били предприяти мерки. През 2019 година комисията спеч... учреди награда за дейността, за намаляването на пластмасата и и осведомителната кампания за пластмасата за еднократна употреба. Комисията е наясно, че трябва да продължи да работи за подобряване на административната си практика. Ето защо комисията ще води конструктивни взаимоотношения с омбудсмана в интерес на гражданите и останалите заинтересовани страни, госпожи и господа депутати. Очаквам депутата и ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Господин Тереш е, за две минути. Господин комисар, госпожа Орайли, като докладчик в Сянка, мога да кажа, че е толкова лесно да се изработи един дейност за е, е, един доклад за дейността, когато е, тези, които е, лицето, за което се отнася, е работило така професионално. Наистина бях впечатлен от професионализма, коража и отдадеността на госпожа Райли в нейната задача да отстоява интереси на гражданите. Прозрачност отчетност на европейските е, служители, е, достава до информация. В това отношение госпожа Орайли беше много активна и намираше съответните решения. В този е, смисъл е, видяхме предложения, свързани с най-високо ниво на прозрачност за всички институции. Прозрачността е основна съставка от е, върховенството на закона и аз е, наистина настоявам Европейската комисия да вземе предвид предложенията на госпожа Орайли. През 18-та година тя много твърдо и е, отстояваше е, принципите е, на най-високо равнище. Имаше случаи случаи, е, когато са, е, например, нарушавани сериозно е, правила, както да кажем в някои избори, в румънските парламентарни избори имаше случаи на корупция и съответно виновниците бяха дадени на съд. Радвам се, че днес присъства комисар, който ще, ще следи този дебат, но различни официални лица в комисията проповядват върховенство на закона, но самите те нарушават някои правила, както имаше случай с комисията на Юнкер. Целта е, е, е, е тяхната функция, тяхната роля е да защитават интереси на гражданите, но ние, и ние обещаваме на омбудсмана подкрепа в това отношение е, на добър час. Госпожа... Благодаря на господин Тареш. Сега Яна Том. Уважаеми господа и дами, не искам да повтарям онова, което беше казано. Искам, но нямам време, така че няма да го направя. Знам, че Госпожа Орайли е работила чудесно. Поздравяваме с повторното избиране. Въпреки това обаче има някои процедурни проблеми. Наша работа в Комисията по петициите е да разясним процедурата за подбор, защото тя трябва да отговаря на принципите на омбудсмана, да бъде прозрачна и справедлива. Понякога имаше наредности и разбира се, трябва да имаме много ясна времева рамка. Не трябва да поставяме кандидатите, които играят съобразно правилата, в уязвима позиция спрямо от другите. Ще гласувам отреза. за. Имате и нашата подкрепа. Искам обаче да подчертая още нещо. Все още има неща, които трябва да бъдат направени във връзка с добрата администрация в вашите институции. Когато имаме оплаквания за възможно нарушаване, нарушаване от страна на комисията, отговора винаги е не. Това, което обикновено е интересно, е, че комисията винаги е доволна. Комисията казва, няма нарушаване. И всъщност в този случай ние не сме на страната на гражданите, които се борят с европейската бюрокрация. Това трябва да бъде променено. Същото е вярно и за пилотния проект. Когато имаме оплаквания за евентуални нарушения, Нямаме достатъчно прозрачност, не са отворени досиетата и е трудно да се стигне до тях. Искам да има повече проактивност, повече прозрачност. Очаквам с удоволствие да работя за в бъдеще с омбудсмана, за да можем да разрешим и този проблем. Благодаря на госпожа Тум. Господин Лебретон. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че Европейския съюз няма право да морализаторства на тема правата на човека. Нарушават се елементарни етични правила, особено Комисията Европейската Централна банка, както става ясно в доклада от 2019 година омбудсмана, девета страница, се критикува начина по който комисията назначи генералния си секретар Мартин Селмайер през 2018 година от, осъжда четири случая на лоша администрация, за да може да се запълни пости. Беше критикувана. Имахме възможността, и аз имах възможността да критикувам назначението му. Трябваше да минат 16 месеца, за да бъда чут. След този скандал, омбудсмана поиска подробна процедура за назначаване на този пост. Но комисията отказа да приеме такава процедура. С други думи, продължава липса на прозрачност. Трета страница. Европейската централна банка и председателят Марио Драги се критикуват за това, са за връзки с организация, която обединява големи банки. Независимо от това, Марио Драги остава член на групата. Всичко това води до съмнения за независимостта на Централната банка по отношение на финансовото лоби. Омбудсмана потвърждава това, за което аз говоря отдавна. В Европейския съюз няма нито прозрачност, нито етика. Благодаря, господин Любретон. Думата има господин Златовски. Благодаря, господин председател. Госпожо Рейли, господин комисар, поздравявам омбудсмана за преизбирането й, тъй като това, самия този факт е потвърждава качеството на работата и до тук. Важно е, че вие е, представихте един добър доклад за 2018. Той доказва качеството на вашата работа. Ние подкрепяме този доклад, приемаме го, но началото на един нов мандат е подходящ момент да говорим за бъдеще. И аз бих искал вие да погледнете е, по-внимателно е, върху въпросите, свързани с прозрачност е, по време на три странните преговори, на трилозите, защото понякога е, е, те се превръщат в е, фарс. Например, работата им по пакета мобилност, е, в което имах удоволствие да участвам. От самото начало липсваше прозрачност и убеден съм, че омбудсмена трябва наистина да погледа, да огледа по-внимателно тези практики. Благодаря, господин Златовски. Сега за минута и половина господин Горгулис. Георгулис. Благодаря, господин председател. Последните европейски избори показаха липсата на доверие от страна на гражданите. За това е много важно да разберем посланието на гражданите на Европа и да се стараем повече. Да се стараем повече, за да може институциите да бъдат напълно отчетни и прозрачни. Всеки път, когато има проблем с администрацията, ние трябва да гарантираме, че се поддържат принципите на върховенство на закона, така че всички граждани да ни подкрепят и да вярват в европейската интеграция. Не е необходимо просто да отворим вратите, а трябва да осветлим всичко. Гражданите трябва да разберат какво се случва и да бъдат заинтересовани участващи страни Гражданите трябва да са информирани какво означава всичко това и това трябва да бъде представено по един начин. Трябва да знаят по какъв начин ефективно могат да участват в законодателния процес. Омбудсмана госпожа Орайли отново показва, че работи за своята служба с голяма отдаденост. Дами и господа, не я игнорирайте. Благодаря, господин Яриори. А сега давам думата на господин Фурора. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя омбудсман Рейли за преизбирането й е, и за работата й в интерес на добрата администрация. Благодаря на колегата Яр за работата му по доклада, чието съдържание според мен следва да бъде подкрепен с изключение на параграфа за Европейска Централна банка, който според мен противоречи на принципа на публичност и а, прозрачност. Сред положителните аспекти бих посочил правото на достъп на граждани документи на Европейския съюз, право, което е компрометирано с оглед на нормативна база, като регламент 1049 от 2001 година, чието разпоредби, които са от преди 20 години, не отчитат правния ред, нито институционалните ангажименти. Положителни елементи се намират в текстовете, в които се настоява за много по-стрикни норми и високи стандарти. Председателят прекъсва. Имате време, достатъчно време за изказване. Много ви моля, не дайте да четете толкова бързо. в парламента има ограничения в скоростта, с която се чете. Ако преводачите не могат да ви следват, не е възможно европейските граждани да следят на всички езици това, което казвате. Сега пак трябва да натиснете. Аз съм напълно съгласен с искането за преразглеждане. Положителни, други положителни елементи са текстовете, в които се настоява за по-строги стандарти и етични мерки за недопускане на конфликт на интереси и недопускане на въртящите се врати меж, в, в институции на Европейския съюз. Задача на комисията фон дер Лайен е да направи така, че лошата администрация, антиетичното поведение и нормативните нарушения както тези при Селмайер и Баросо, да не се повтарят, като, се, като настъпи решителен образ в посока до добра администрация при пълна прозрачност и етика. Благодаря, господин Фуроре. Няма смисъл, е, няма никакъв смисъл човек да чете написан текст с двойно по-голяма скорост, отколкото може това да се прочете. Е, знаете, е, имаше колеги, които съм мъмрил точно за това много ви моля в бъдеще, изведете съответния, направете съответния извод, вземете си полука от това и четете своето темпо. Благодаря, господин председател. Омбудсмена има важна роля в европейска демокрация. в Подобряване работата на администрацията и гарантиране на прозрачността на различните институции. Радвам се, че госп... Емилио Райли е, бе преизбрана през декември. Тя е пример на, някого, кой, няко... Е, на човек, който се е борил за прозрачност във време, когато мнозина от нашите страни поставят Европейския съюз под въпрос е, и в е, навечерието на напускането на Великобритания е, вие всъщност правите много важно нещо. Това е последното ми слово в Европейския парламент. Аз представлявам, беше чест за мен да представлявам моя избирателен район, привилегия. Надявам се, че в даден момент някой друг ще вземе това място, ще, представля, ще, ме пред, ще, представя, ще представлява моя регион. Благодаря на гореспоменатите колеги за, и сътрудници за упорития им труд и съдействието им, така че от нас, британска делегация и Комисията по петициите, желая ви успех и на добър час в новия мандат. very much. Благодаря, е, госпожо и колега Къртен Дарлинг. Е, това не влиза в моите задължения, но вие много вълнуващо говорите. Казахте, че сте избрана от е, регион в източна Англия. В, е, в, моя, в моя район имаме един град, който е побратим мен с град от вашия регион Господин комисар, госпожо омбудсман, благодаря на докладчика. Доверието на гражданите в Европейския съюз преминава през повече прозрачност и имаше напредък в институциите, особено в областта на търговията. Европейската комисия трябва да продължи да публикува документите за преговорите и мандата всички ние подчертаваме, е, че това е възможно и необходимо. Съвета трябва да гарантира повече прозрачност за своята работа. Също така трябва да положим усилия за да се приеме максимално бързо споразумение е, за създаването на задължителен регистр за прозрачността, който да е правно задължителен. Сближаването между гражданите е, и институциите преминава и през борба срещу е, европейс, също е, скептицизма. Вие можете да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря, колега Бедрен. Думата има госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Най-напред и аз искам да поздравя омбудсмана Орайли във връзка с преизбирането и Раз... парламентът високо оценява работата и, както беше правилно казано, работата получи широ, добра оценка в доклад 2018 година. Там се настоява, както и в предишния доклад, между прочим, да се създаде регистр за прозрачността и той да е правно задължителен, за да се преодолеят някои слабости във връзка с лобизма. А, той е, е свързан и с някои опасности за конфликт на интереси. Има нужда и от промени за прозрачност е, в процеса на взимане на решение. Ако комисията фон дер иска действително да, направи, да се отличи от е, предишната комисия, трябва да предприеме съответните действия. Това е Единственото, единственият отрицателен елемент в този доклад е свързан с Европейската централна банка. Аз смятам, че членовете на ЕЦБ не би, не, не би трябвало да имат право да участват в форуми при закрити врати, особено с банки, които са под надзора на ЕЦБ. Благодаря. Думата има Агил Салиба. Първо, искам да благодаря госпожа Орайли за това, че е преизбрана като омбудсман. Това е вод на доверие в нейната доказана възможност да подобри достъпа на европейските граждани до институцията на омбудсмана. Наистина съм много щастлив, че тя в своя годишен доклад е засегнала важния въпрос за третирането на лицата с увреждания по отношение на съвместните застрахователни и осигурителни схеми. Насърчавам комисията да преразгледа своите разпоредби по отношение на тези схеми, за да може да се спазят разпоредбите на Конвенцията на ООН за хора с увреждания. Също така, искам да има повече достъп до процедурите на ЕПСО за хора с зрителни увреждания. Трябва да има технологии по време на компютъризираните тестове. И накрая, преди да приключа, искам да благодаря на Джуди, която беше наш координатор в нашата комисия. Благодаря ти за чудесната работа и за отдадеността, с която работи при нас. Ще ни липсваш. Благодаря, госпожа Салиба. Сега една минута Бенифей. Европейския парламент с годишния си доклад изразява оценка за Емили Райли и службата и за чудесната работа. Омбудсмана е наш съюзник в усилията за добра администрация. Тя работи за повече прозрачност и достъп до информация и аз отправям пожелания за работата й. Необходими са инициативи насочени към процеса на взимане на решения от страна на съвета и също така да се продължи да се противопостави на случай на лоша администрация, както в случая с Селмайер. Трябва да се сложи край на практиката за неплатените стажове в Европейския парламент неплатените стажове трябва да бъдат забранени в целия Европейски съюз. Благодаря. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Господин Поспешил е първият. Благодаря, господин председател. Е, в заключение на този дебат бих искал да посоча, че подкрепям доклада и особено един е, член от него, един пасаж, който би, е, може би не, се, не изглежда толкова важен на колегите, но е много важен. Това е член 47, където се е, излагат условията за работа е, на, на е, омбудсмана. Безпристрастност, е, почтеност, е, е здрави морални устои. За някои, може би, това е чиста формалност, но сега се води е, важен дебат в Чешката република. Е, сегашният пред, е, президент предложи е, да се гласува омбудсман, който всъщност е, сътрудничи на комунистическия режим и е, въздейства на, на, на прокуратурата. Е, Радвам се, че в Европа ние е, държим не само на професионалните качества, но на личните е, морални качества на е, съответния на омбудсмана. Това е много важно. Благодаря, господин Поспеш. Сега господин Лопес Агилар. Благодаря. Обръщам се към представителя на комисията господин Шефкович, към госпожа Орайли. Искам да се присъединя към тези, които оценяват значението на институцията на омбудсмана. И искам да ви поздравя за това, че наскоро бяхте преизбрана в пленарната зала на Европейския парламент. Имате 5 години още от мандата си. Това е оценка на вашата работа, която засилва прозрачността, достъпа до документи. Част от работата се блокира от страна на съвета, независимо от усилията на комисията Либе, която аз председателствам. Има още много, което трябва да се свърши, за да сме сигурни, че конфликтите на интереси не съществуват, че няма нелегални практики и че определени индустрии отговарят в своята дейност на, европейска, на Конвенцията на ООН за хора с увреждания и че всичко съответства на европейските регламенти. Благодаря ви. Благодаря на господин Лопес. С това приключваме процедурата на спонтанни изказвания. Е, сега ще започнем в обратен ред е, на този, с който започнахме. С комисаря Шефкович започваме. Благодаря, господин председател. Е, почитаеми депутати, госпожо Орайли. Благодаря на депутатите, благодаря ви за вашите изказвания. Наистина, и аз се присъединявам към а, е, а, е, похвалните думи към госпожа Орайли. Ние споделяме всичко това в комисията. Трябва да ви уверя, че когато говорим за нарушаване на правилата и пилотната процедура в Европейския съюз, е, мисля, че е, можем да помислим, да по-стълбочено да говорим по въпроса как да работим по-добре с вас в това отношение. Благодар... Искам да информирам е, почитателите депутати, че е, във втори е, бе избран нов генерален секретар по процедурата, следвайки абсолютно всички правила и мисля, че тя ще бъде един отличен нов генерален секретар. Комисията непрекъсто се стреми да гарантира високо ниво на административната работа в Европейския съюз правата, които са залегнали в 41 член на Харта за основните права, ще бъдат зачетени. Бъдете сигурни. Граждани, е, групи, асоциации, с които взаимодействаме, трябва да са сигурни, че ще имат достъп и от наша страна ще имат административни услуги, които са прозрачни и безпристрастни. Ежедневни работи, ежедневно работим с омбудсмана и се стремим да подобряваме работата си е, е, като е, стремежа ни винаги е да държим, да поддържаме високи административни стандарти. Принципите на недемискрация, безпристрастност, последователност, са принципите, които, с които се съобразяваме, които вие подчертахте в своите изказвания ще видим, разбира се, за следващия мандат в къде сме работили най-добре, за да извлечем съответните полки и къде е необходимо да се работи още по-добре. Бих искал също да използвам възможността да благодаря на госпожа Киртан Дарлинг и на другите колеги от Обединеното кралство за тяхното, е, техния опорит труд, е, за тяхната посветеност на европейската кауза. Е, трябва да ви веря, че ще ни липсате много. Благодаря за всичко. Благодаря, господин комисар Шефкович. Имате въпрос по процедурен въпрос ли? You, Uh, um... Благодаря, Марош. Благодаря за всичко, което направи за зеления курс, енергийната бедност. И искам само да кажа, че бихме искали да дефинирате енергийната бедност по време на този мандат. Но благодаря на всичко, което направихте в интерес на уязвимите граждани. Това беше, не беше стрикно е, казано е, процедурен въпрос, но е, тъй като някакси не стана дух на раздяла, всичко е позволено. Госпожа Орайли има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Много съм окрилена от думите за подкрепа, които чух. И с радост ще работя с вас. Госпожо Къртън Дайрлинг, като ирландка изразявам тъга, че британците напускат, но действително искам да кажа, че тъжим. Благодаря ви за, чудесната, за чудесното взаимодействие с нашата служба през последните няколко месеца и през последната година бях особено впечатлена от това, че независимо от стреса, продължихте да работите а, толкова прилежно. Особено като си има предвид колко много различни други задачи имахте. Благодаря ви. И сега да коментирам някои от коментарите. Благодаря, господин Тереш, за хубавите думи. Госпожо Тум, благодаря ви за това, че отбелязахте въпросите, свързани с изборната е, процедура. Процедурните въпроси няма да бъдат моя задача през, през следващите 5 години. Що се отнася до назначаването на бившия главен секретар на Европейската комисия, да, предишната комисия отхвърли препоръката, но, както каза заместник председателя Шевчович, този път беше различно и назначаването на новия главен секретар съответства на препоръките, които направихме господин Злотовски ние направихме проучване на тристранните срещи. Ще продължим да обсъждаме господин Георгулис. Участието на гражданите е особено важно, особено за легитимността на Европейския съюз и това е много важна част от работата, която вършим. Съгласен съм с господин Фуроре. Регламентът е стар, но освен да бъде променен, можем да се опитаме да направим усилия за повече прозрачност. Всъщност те има напредък в областта на прозрачността и отчетността. Някои въпроси, които бяха по-странични, сега придобиха централно значение. Госпожо Еви, благодаря за подкрепата. ЕЦБ, агенциите, институциите трябва да бъдат в по-голяма степен обект на гражданския контрол. Що се отнася до използването на новите технологии, отбелязваме това, съгласни сме. Много се радвам, че миналата седмица, че миналата седмица бяха публикувани обяви за платени стажове. Това е в отговор на призиви на господин Бенифей и много други депутати. Благодаря още един път за това, че ме подкрепихте и ми гласувахте доверие. Благодаря, госпожо Орейли. И сега думата има господин Яр. Благодаря. Последните, работата последните години между Комисията по петиции и госпожа Орайли беше добра. Е, е, можем да е, попитаме, ако, ако, попит, ако зададете въпроса, успяхме ли да подобрим нещата до някъде, отговорът е да, успяхме. Комисията по петиции ви, ще ви подкрепя е, по въпросите, които попадат в е, нашите е, правомощия, като прозрачност и така нататък. Аз също изключително съжалявам за това, че колегата Киртен Дарлинг напуска тази парламентарна комисия. Аз като координатор е, съм е, имал вече, съм работил с няколко координатори, е, с вас работих чудесно, наистина много ми е, много съжалявам, че трябва да напуснете парламента, но мислете за нас и ние ще мислим за вас. Това, че вече не сте депутат, не означава, че трябва да прекъснем контактите си. Разбира се, обещаваме на госпожо Орали така политическа подкрепа и смятам, че с нея ще работи добре и в бъдеще. Благодаря, господин Яр. Приключваме дебата по тази точка. Гласуването ще е утре. Според дневния ред очаква само реформата на общите принципи е, на комитология. Това е изявление на комисията с помощта на електронните системи можете отново да, се, да заявите изказвания в рамките на спонтанните изказвания, също така и сина карта, както казах преди. А сега давам думата за, на комисаря Шевкович. Благ... Първо искам да благодаря за възможността да обсъждам с вас рамката за комитология. Договор от Лисабон задава различаването и разликата между актове по изпълнение и делегирани актове. И това всъщност е част от регламента за комитология. Там се разписва механизма за контрол от страна на държавите членки към комисията. Там е разписано и правото на парламента и съвета да бъдат напълно наясно с проекто делегираните актове, които се подготвят от комисията. Има и възможност за преглед и оценка в случай, че има надвишаване на изпълнителната функция. Вярвам, че регламента изпълнява своята цел. Защо? През 2018 година за 1333 случая излезнахме със становище. Има случаи, в които нямаше становище. Това означава, че не е имало квалифицирано мнозинство по отношение на делегирания акт или заради различията в позициите, или заради това, че е, е имало въздържали се. През 2018 година имаше такъв случай с 12 актове за изпълнение в е, здравеопазване и областта на защита на потребителите. Също така имаше случаи, в които имаше липса на мнения или отрицателно мнение, отрицателно становище. Това доведе до дискусии, защото до този момент говорихме за политически чувствителни теми, като ГМО и одобряване на активни вещества за растителна защита. Когато комисията по обжалванията излезе с това, че нямам становище, няма да има становище, е възможно отново да бъде прият акта. Такъв не трябва да се приема, само ако комисията е против. Това е водещия принцип от самото начало, който води до ефективно изпълнение. По отношение на 12-те акта за изпълнение в областта на защита на потребителите и здравеопазването, в този случай комисията е задължена да вземе решение въз основа на доказателствата и процедурата. В този случай, когато липсва квалифицирано мнозинство, комисията понякога е принудена да вземе непопулярни решения. Поради тази причина ние сме решили да предложим като приоритет да се сменят тези правила и да има целеви изменения във връзка с функциониране на комисията по обжалване, което да позволи по-добра отчетност за ролята на държавите членки във вземането на решение. Следващ, следните са предложенията ни. Първо да има квалифицирано мнозинство от страните, които присъстват и които не се въздържат, т.е. от всички държави членки. Също така, да имаме второ препращане към комисията на министерско ниво, ако има проблемни въпроси. Държавите членки, техните, техните представители трябва да дадат публично своето становище и да има възможност да се прехвърли въпроса към съвета, за да имаме незадължително решение и политически съвет как да се процедира. През последните години, през последните близо 3 години, няма никакъв напредък и няма подкрепа от страна на съвета. От страна на парламента, Комисията по правните въпроси не е излезнала с проектостановище и поради тази причина аз наистина приветствам днешния дебат, уважаеми господин председател, защото това ни дава възможност общо да видим къде се намираме в тази ситуация. Позволява ни да подходим реалистично, да бъдем честни ако няма някакви смели действия да се разблокира това досие, едва ли нещо скоро ще се случи. Новата комисия е взела това предвид. Ние ще вземем предвид и това, което ще кажете вие днес, за да видим какво следва да направим от гледна точка на оценка на всички висящи предложения преди приемане на работната програма за 2020 година. При всички положения ние възнамеряваме да продължим да окоръжаваме държавите членки да поемат своята отговорност в рамката на процедурата на комитология и ще се опитаме да търсим подкрепа. Ще ви разкажа за някои от конкретните стъпки, които използваме с цел подобряване на прозрачността. Наскоро ще бъде създаден нов прозрачен регистр, в който ще може да се видят всички проекто законодателни актове, но също така ще може и лесно да се достигне до информация за работата на различните комисии и а, това докъде те са стигнали. Ще има и незадължителни критерии при делегиране актове, което всъщност ще улесни преговорите и ще доведе до ползи. Комисията наистина иска да спазва критериите при подготовка на законодателните актове и по време на преговорите. Уважаеми членове на Европейския парламент, ние трябва да започнем преговори по онези досиета, по които все още е, разглеждаме как стоят нещата. Има част от определени пакети, по които трябва да продължим да работим. Мисля, че това ще ни помогне да приключим дейността си и да изготвим програмата за работа на комисията за 2020 година. Благодаря, господин Шефкович. Сега колегата Саева има думата за една минута и половина. Ти. Включете си микрофона. Господин председател, искам да благодаря на заместник-председателя за думите от името на комисията. В края на миналия мандат имаше някой е, известен напредък в областта на комитологията. Комисията Юри е в процес на обсъждане на въпроси. Авко, Итре, Екон представиха становища по предложения регламент и там се подчертава необходимостта да се запази комитологията в сегашния вид. Също така се постигна съгласие за засилване на прозрачността. Комисията Юри обръща особено внимание на политическата прозрачност и отчетност. В някои важни случаи отсъствието на ясна позиция на държавата членка, политическата отговорност за окончателно решение пада върху комисията и без ясна подкрепа от държавите членки това е нежелателно. Ето, това, това беше и целта на реформата заедно с това трябва да имаме предвид, е, че съпротивата в държавите членки в е, съвета, бъдещето на реформата е несигурно. Е, особено съжалявам, че част от този спор влияе върху други предложения, които иначе са ценни и ориентирани към бъдещето. Благодаря сега за 3 минути. А, господин а, колега Сайер. Колега Сайер, ще, приемате, ще приемете ли въпрос от господин Корбет? Господин Сайер, не съгласен ли сте, че ако държавите членки и парламента са предоставили на комисията правомощия да взимат решение тогава, когато държавите членки не могат да постигнат съгласие. Е, изменение, което сме приели, но съветът не може да постигне някакво съгласие, не е неразумно комисията да поеме своята отговорност и да вземе решение. Е, в крайна сметка, е, комисията е, се отчита пред парламента и за това трябва да вземе решението, а не да се освободи от политическа отговорност. Каквото е предложението? Колега Сайр, аз не съм против е, това решение. Аз мога да го подкрепя, но доколкото разбирам, в е, съвета няма никакво движение. Така стоят нещата. Да, ние можем да настояваме, можем да даваме своята ентусиазирана подкрепа, но аз смятам, че трябва да приемем линията, предложена от господин Шевчович и да проявим творчество, особено в областите, в които можем да засилим прозрачността и отговорността. И най-вече в случаите, в които комисиите са постигнали съгласие. Следващият оратор. Уважаеми господин председател, господин комисар, в е, този дебат трябва да се съобразим с две понятия е, върховенство на закона и прозрачност за хората. Както каза комисара, това е една много чувствителна политически, е, политически смисъл област, защото е, става дума за е, здравеопазване, достъп до е, геномодифицирани пестициди и така нататък. Държавите членки е,